Bene, cominciamo questa seduta. Колеги, започваме заседанието на нашата комисия. Първата точка от дневния ред е доклад на колегата Улфскок. 45 минути имаме за разглеждане на проектостановището. Давам веднага думата на колегата Улфскок. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на шведски. Е, е, Като част от правомощите на нашата комисия е да добавим различни точки на резолюцията, искам да обясня тематиката. Тематиката е интелигентни мрежи. Става дума за сливане на а, енергийните технологии, плюс развитието на енергийните мрежи и ИКТ. Та, да, съдействието между всички тези сектори трябва да бъде насърчавано защото то ще допринесе за нашето развитие. Искаме също така това да допринесе за радиочастотния спектър в целия Европейски съюз. Говорим за фун... Е, интелигентни функции в сферата на енергетиката в рамките на интернет на предметите. Интернет, извинете, комисията е призована да приеме разпоредби, така щото интелигентните мрежи да бъдат развити и да постигнат своя оптимален потенциал. На второ място бих искала да предложа един по-голям фокус върху предимствата, които интелигентните мрежи имат на ниво намаляване на емисиите на CO2 в економиката. Повишаването на ВИ и създаване на предпоставки за интелигентно използване на електричеството и транспорта. Всичко това а, може да бъде създадено посредством тези интелигентни мрежи. Нашите потребители биха могли а, да намалят потребя... потреблението си. Например, да използват повече енергия, когато а, цената е по-ниска на електричеството, да речем през нощта. Интелигентните мрежи е, могат да подават тази информация на потребителя и той да решава кога да потребява. На трето място, изключително важно е да имаме една енергийна инфраструктура, която е модерна и която е точна, особено, що се отнася до интелигентните мрежи. По този начин ще можем да спестяваме и да имаме баланс на капацитета ни и на резервите ни. Можем да подновим, извинете, да повишим нивото на ВИ в потреблението на енергия. Необходими са отделни системи за производство на енергия от микроинсталации. Например, други видове програми, за ориентиране на потреблението. На четвърто място искам да ви припомня, че в а, моя доклад посочвам значимостта на пътната карта за до 2050 година. Има много сценари в тази пътна карта а, и е много важно да интегрираме добре всички тези сценарии, а, за да има децентрализирана енергия. Необходимо е местно развитие, регионално развитие на тези интелигентни мрежи. Това е изключително важно в технологичното развитие на енергийната пътна карта за периода до 2050 година. В текста също така е записано, че е изключително важно да се инвестира в проекти, общи проекти, вътре в мрежата свързване на Европа за предоставяне на достъп до електричество. След това на пето място също така припомняме, че интелигентните мрежи предлагат отлични възможности за увеличаване дела на иновациите и създаване на работни места, както още нещо много важно за малките и средни предприятия е повишаване на тяхната конкурентоспособност в промишлеността. След това в моя доклад призовавам Европейската комисия да направи оценка дали е необходимо в рамките на третия, паза, третия пакет за вътрешния енергиен пазар да се разработят и мобилизират предложения за поддръжка и промотиране на интелигентните мрежи, защото голямата част от участниците на пазара биха могли да бъдат насърчени, да бъдат стимулирани посредством синергия да използват тези мрежи. И това ще засили евентуалните взаимодействия в телекомуникацията и разпределението на енергията. Вместо да се насочваме единствено и само към определени проекти, би трябвало да създадем синергия между тези, които имаме, за да може да се постигне по-високо развитие. Освен това, в моя доклад казвам, че интелигентните мрежи не трябва да представляват финансова тежест за потребителите. Трябва да бъдат една полза за потребителите, е, за да могат потребителите да се ориентират по-добре е, по отношение на своето енергопотребление. В е, също така и производство, защото има клиенти, които могат да произвеждат енергия в малък мащаб. Също така искам да добавя, че подчертавам в своя доклад ролята на интелигентните мрежи, които позволяват двупосочна комуникация между клиентите и а, а, производителите. Така както в а, други сфери е необходимо а, да се защитат а, и личните данни на потребителите. Също така държавите членки, местните органи на властта, регионалните органи на властта, а, трябва да създадат финансови стимули и инвестиции в решение на базата на ИКТ, както и такива, които са различни от интелигентните мрежи. Това е, трябва да е на, на, на, на плещите на държавите членки, а, а Европейски съюз трябва да е мотора, който да насърчава това развитие, развитието на интелигентни мрежи при разпределението а, и производството на енергия. Това е много важно и регионално, и а, в чисто промишлен план. Благодаря. Благодаря на колегата Вулфскок. Ван Нистелро има думата. E Благодаря, госпожо председател. От името на НП искам да направя няколко коментара по това отлично предложение. Разглеждайки различните аспекти, които са включени в доклада, виждаме, че се подчертава важността на новите технологии и както и максималното използване на интернет. Ние се намираме в началото на цяла поредица от развитие в тези сфери. Това е становище за Комисията по регионално развитие. Трябва да видим какво искаме да се постигне в рамките на многогодишнията финансова рамка. Имаме Европейския институт за иновации и технологии. Една от най-важните му дейности в първите години от съществуването му се отнася до енергията. Кластерите за знания и иновации се фокусират в голяма степен върху интелигентните мрежи. Искам това да се отрази. Считам, че трябва да надграждаме на тази основа в бъдеще. Не само да задаваме въпроси или да чакаме. Европейският съюз се намира в началния етап и трябва да използва в пълна степен средствата, с които разполага за развитието на тези кластери на знания и иновации. В близко бъдеще ще бъде взето решение за по-нататъчно развитие на нещо, което вече наблюдаваме в сектора на енергетиката. Наред е, с е, кластерите за знания и иновации можем е, да разгледаме и други възможности за хибридни знания. Те се разглеждат от Европейския институт за иновации и технологии. Този въпрос беше разискван, когато разглеждахме пакета за Хоризонт 2020. Ние искаме да имаме научни центрове, които да участват в развитието на интелигентните мрежи чрез използване на структурни фондове. Това е становище, което не е само за нашата комисия, а и за Комисията по регионално развитие. За това трябва да се посочи по един много позитивен начин този аспект. да се отдаде дължимото на хората, които работят на регионално равнище в търсенето на решения. Те трябва да получат възможности да постигнат бърз напредък. Често се иска разработването на европейски стандарти, когато въвеждам в производство един продукт, той трябва да съответства на това, което се търси в останалите държави членки. Не бива да приоткриваме винаги топлата вода, а да използваме съществуващия пазар. Има много интелигентни, много образовани хора във фирмите и бихме искали те да бъдат ангажирани в разработването и прилагането на широка гама от инициативи в сферата на интелигентните мрежи. В заключение бих искал да кажа, че една пета от структурните фондове ще се използват за производство на енергийна ефективност, но ние не говорим само за първично производство на енергия или за ползването на възобновяеми енергии. Daarom is ook het rapport in de regionale commissie aan de orde gesteld door te zeggen we gaan niet alleen in. Deze vraag is Тези opvallend in het rapport van de commissie по регионално ontwikkeling. Необходимо е да направим всичко, което е необходимо, за да отчетем възможностите, които се откриват от новите технологии. Считам, че можем да спечелим много, можем да постигнем много и ще представим и някои изменения. Благодаря. Колегата Ибнер има думата. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Nie mieliśmy takiej okazji. Благодаря, госпожо председател. Аз не считам, че сме имали възможност да обсъдим някои от въпросите, които са свързани с енергетиката и информационните и комуникационни технологии, ИКТ, които, както ни е известно, се развиват с много бързи темпове. За първ път имаме възможност да обсъдим този въпрос – и знаем, че без иновации, без научни изследвания няма да сме в състояние да постигнем целите, които сме си поставили. Затова е толкова важно да се наблегне на това, че средствата трябва да отидат в регионите на разположение на местните власти, за да могат да разработват на място енергийни технологии, така наречената а, разпространена, разпространена технология, dispersed technology, да има местно производство на енергия и да се използват съвремени ИКТ. Електропроизводството е изключително важно за всички а, сфери, ние считаме, че в скоро време електромобилите ще станат по-популярни. Трябва да се предвидят възможности за пестене на енергия, също времено при предлагане на продукти от най-високо качество. Преди да вземем решение да се използват средствата, трябва да решим в каква посока да бъдат насочени те научни изследвания, иновации, всичко, което е свързано с енергиите, не само възобновяемите енергии, въпреки че многократно тук беше подчертана тяхната роля. Считам, че средствата трябва да отидат за изследвания, които ще позволят да се постигне баланс между търсенето и останалите аспекти. И да кажем, че сме постигнали това, което сме си поставили като цели, без прекомерни финансови тежести върху енергоемките производства. Ние знаем, че в това отношение индустрията изпитва затруднения. Много от европейците не са удовлетворени от сметките за електроенергия, които получават. И така нека да се фокусираме върху производството на по-ефтини, по-ефтино, по-ефективно, като същевременно обаче държим на високото качество на изделията. Ние ще се опитаме да внесем нови аспекти към този документ, за да се постави в по-голяма степен акцент върху иновациите в бъдеще. Господин Видал Квадрас има думата. Благодаря, госпожо председател. В отличие от други спорни енергийни теми, които сме обсъждали често в тази комисия и в парламента като цяло, малките мрежи, интелигентните мрежи са технологии, които са широко прияти, така че нямаме конфликт по тях. Интелигентните мрежи са важни, за да има по-ефективен транспорт и по-ефективно използване на електроенергията, да се справим с проблеми, свързани с застаряващата инфраструктура и увеличаване на търсенето в върхови моменти. становището на Улфскок подчертава, че е необходимо да има сътрудничество по темата интелигентни мрежи. Трябва да има по-добро разпределение на възобновяемите енергии, но това изисква интелигентни местни мрежи за разпространение. Необходимо е да се модернизира интелигентната инфраструктура, за да се използва в максимална степен по най-ефективен начин капацитета. Интелигентните мрежи трябва да са в полза на потребителите, да имат те нужната информация за потреблението си, за да могат да вземат решения за по-ефективно използване на енергия и също времено за по-низки сметки за енергия. Не считам, че докладчикът ще има затруднения с финализирането на текста в нашата комисия, за да отправим ясно послание за важността на тази технология, което е толкова важно за бъдещето на енергийната ни политика през следващите десетилетия. Госпожа Херцог има думата. Е, Благодаря ви, госпожо председател. Днес ще говоря на унгарски. Госпожо председател, ние знаем всички, че инвестициите в електрическите мрежи са спаднали заради кризата. И така мрежите не се развиват така, както би трябвало. Затова приветствам доклада на е, Комисията Реги и приветствам и нашето становище, защото и двата текста са много важни в тази област. Всички знаем, че енергийната ефективност е възможност, но за съжаление възможност, която не се използва достатъчно – ще трябва да събудим красавицата, да събудим потенциала на енергийната ефективност. Ако погледна през прозореца от стаята си, ще видя лампа, Виждам понякога под тази лампа, че минават хора. Виждам също понякога техници, които а, поставят а, електрически кабели и какво ли още не. Но независимо от това дали има хора или не, лампата постоянно е там. И съм напълно съгласна с преждеговорившите, защото просто се оказва, че няма развитие, няма модернизация на мрежите. В крайна сметка са все едни и същи кабелите. С изключение на информационните мрежи няма достатъчно модернизация за останалите мрежи. Всички тези мрежи трябва да бъдат свързани много повече, за да се постигне истинска енергийна ефективност. И трябва да се повдигнат някои въпроси потребителите се сблъскват с много високи цени и много високи фактури. Може би трябва да бъдат подпомогнати, за да не са задължени да плащат толкова висока цена за модернизация. Има и друг доклад, който говори по същите въпроси. Аз съм докладчик и в него говоря и за това, че модернизацията представлява 80% от е, целите разходи. Става въпрос за разкопаването, което представлява 80% от разходите за модернизацията. И това въжи за всички държави членки. В Унгария установявам, че мрежите не се модернизират, че цените продължават да бъдат високи и че няма намерения за модернизация. За това и ще внеса изменения, за да заговорим за тази необходима координация между различните отрасли. Много ми се иска и колегите да включат това в текста. Съществува и друг регламент за високия дебит, за бързоскоростния дебит и там същия проблем съществува. Благодаря. Благодаря, колегата Проди има думата. Благодаря. Благодаря на колегата Лувскок за документа. Исках да засегна един въпрос а то е значимостта на интелигентните мрежи за оптимизиране на използването на ВИ. Това е изключително важно и защото може да се използва всеки един производител на енергия като той използва приоритетно енергията, която сам си произвежда, от тази, която би получил от общата мрежа. Изключително важно е, че тези интелигентни мрежи, заедно с капацитета за пренасяне на енергия от свръхмрежите, биха могли да оптимизират разпределението и на ВИ, които трябва да имат приоритет пред останалата част от енергията. Така че интелигентните мрежи и тези, които са високо ефикасни и се занимават само единствено с транспорт, биха могли да ни помогнат да направим огромна крачка напред. И що се отнася до енер... ефикасността на мрежата, и що се отнася до максимално използване на ВИ. Това обаче изисква наистина европейско решение. От страна на националните организации най-вероятно ще има опозиция на едно такова решение, но аз съм убеден, че трябва да направим едно такова усилие да преодолеем е, тяхното нежелание, за да може цяла Европа да извлече полза от това. Благодаря. Благодаря на колегата Проги. Комисията иска ли да каже нещо? You, Благодаря, добър ден на всички. Казвам се Ян Панек, ръководя звеното за енергия на дребно. Благодаря, че ни давате думата. Става ясно от дискусията, че всички вървим в една посока по отношение на интелигентните мрежи, че има консенсус между, консенсус между желанията на Европейската комисия и е, становищата на вашите, вашата комисия. Споменахте синергията между ИКТ, ВИ, мобилността и така нататък. Също така е много важно становището да не споменава само значимостта на интелигентните мрежи за потребителите, но и за защитата на данните. Освен защитата на данните, според мен, трябва да говорим и защото на лично, правото на личен живот на потребителите. От а, дискусията могат да кажат, че трябва местните политически инициативи да се насърчават, програми за регионално развитие. Това отговаря на желанията ни, местните политически инициативи. Не става дума само за инициативи в държавите членки, но и на европейска инициатива, която е конвента на кметовете. Те се опитват да правят общи действия в сферата на енергетиката. Парламентът я подкрепя от самото и начало винаги в Европейския парламент се провежда годишната церемония на, тази, на този конвент, на която се присъединяват нови кметове, така че можем да включим нещо и по този въпрос, това във връзка с политическите местни инициативи. Пълна подкрепа за споменаването на значимостта на стандартите, което върви заедно с значимостта на регионалните действия защото действията трябва да се предприемат на ниво най-близко до гражданите. Важно е да има технически стандарти. Работим с стандартизационните органи в максимална степен, но допълнителен тласък от парламента би бил винаги полезен. И а, не на последно място, ако има нещо, което не видяхме във вашето становище и в дискусията днес, но смятаме, че ще бъде е, значимо и трябва да му обърнете внимание, е връзката между интелигентните грежи, мрежи и единния вътрешен пазар. Тези мрежи не са нещо, което има полза само за енергийния пазар, но а, несъмнено тези мрежи са част от завършването на единия вътрешен пазар и са инструмент за интегриране на пазарите за газ и електричество в Европа. Ще бъде изключително важно да подчертаем тази връзка. Също така има връзка и с а, а, ползите за потребителя, защото трябва да има допълнително развитие на този пазар, което ще доведе до ползи за потребителите. Интелигентните мрежи са един от начините за това гражданите да усетят развитието на вътрешния пазар. Когато се говори за потребители и в седма точка тук се казва, че финансовата тежест не трябва да се поеме от тях, това е напълно разбираемо и трябва да бъде подкрепено, но също така трябва да се каже, че нетната тежест трябва да бъде взета предвид, защото интелигентните мрежи имат нужда от големи инвестиции. Важно е обаче тези е, интелигентни мрежи а, да не се основават на принципа за купуване на най-ефтината опция, защото а, те, са, те трябва да гарантират високо качество. Инвестициите трябва да бъдат а, направени независимо, че са високи, защото ползите са много по-големи, ако искаме да имаме полезни и добри такива мрежи. Благодаря. И аз ви благодаря. Давам думата на колегата Лувскок. Благодаря. Благодаря на всички колеги за приноса. Както каза една от колегите, е, развитието на тези мрежи е необходимост. Но вече това е една тема, която от, от доста време спи, ако мога така да се изразя. Нищо не се прави по нея. Господин Видал Квадрас го каза. Няма конфликт по този въпрос. Всички политически партии са съгласни на 100%. Съгласни сме с Европейската комисия също така, в нашата комисия, тук вътре политическите групи са постигнали съгласи и това е едно добро начало на всяко едно начинание. Разбира се, че се намираме в криза, е, инвестициите трудно се правят, е, доста са ниски сумите на инвестиции и това засяга и инвестициите в енергийна инфраструктура, където са необходими огромни инвестиции. Хубаво е да използваме структурните фондове, според мен, както казаха колегите. Е, хубаво е да се използват за сферата на енергетиката, е, за да има достатъчно средства за такъв тип големи инвестиции. В същото време трябва да отворим и други фондове за финансиране, имайки предвид, е, че не става дума само за регионално развитие, когато говорим за интелигентни мрежи. Става дума също така за научния, изследователска дейност и новаторство. Ето, е, поради тази причина можем да отворим различни видове е, източници на финансиране и стъпките, които се правят напред е, за прилагане на тези технологии на практика, да бъдат много по-лесни. След този дебат трябва да видим как да използваме различните видове фондове и бюджетните пътища вътре в европейската система, за да можем да подобрим също така инвестициите в медийни кампании, за да може хората да знаят за тях. Както знаете, всичко това е свързано с големи предизвикателства пред бъдещето на Европейски съюз. Не говоря в случая единствено и само за хоризонт 2020-2025, говоря за периода след 2025. Всички сме съгласни, че трябва да има новаторство. Колегата Хибнер, колегата Ван Нистелрой, Проди също го спомена, госпожа Херцог, цитирам само част от имената на колегите. Много се радвам, че нашата комисия се занимава с тази тематика и за това, че подчерта а, опазването на личните данни. И това е наистина много актуален, актуален и наболял проблем не само по това досие, но по други досиета. Огромно внимание бе привлечено към тази тема, имайки предвид а, липсата на пълна защита на личните данни и на правото на личен живот. А, също така, тези данни трябва да бъдат управлявани точно и а, имайки предвид данните, които идват от интелигентните мрежи, които са свързани с това какво правим ние вкъщи, т.е. правото на личен живот. Нашето внимание трябва да се съсредоточи върху ползите за потребителите, които могат да бъдат извлечени. А това бе подчертано, разбира се, от всички колеги, които взеха думата и се изказаха. Ползата за потребителите не влиза в конфликт с това, че могат да се извлекат иновативни ползи, които да преминат и в други части на економиката, да бъдат предадени в други региони дори. Заетостта. Заетостта също е един добър аргумент, който можем да използваме за интелигентните мрежи, защото ще се създават работни места с тяхното използване. Искам да благодаря на всички колеги, които повдигнаха тези въпроси. Тези въпроси бяха повдигани и в друг, други случаи, в нашия законодателен мандат, откакто аз съм в тази комисия, често говорим на тези теми. Много ми се иска да запиша всичко, което казахте и да го включа в своя доклад. Благодаря. И аз ви благодаря колега Овскок. Искам да ви припомня, че изменения трябва да се подават до 4 ноември понеделник, 12 часа на обяд. Сега ще направим пауза до 10 часа, когато ще започне гласуването. Благодаря. Bene, allora vi prego. Ви прего di prendere posto. Колеги, моля да вземете местата си. Abbiamo un voto un po' lungo. Гласуването е дълго и важно. И за това трябва да започнем. Моля, заемете местата си. Ще направим първо тест с картите за гласуване и след това започваме. Proviamo fa... Хайде да направим тест. Служете, моля, картите си, за да видим присъстващите. Служете си картите. Вотате. Моля, гласувайте. Да, на слънцето може да гласувате. aujourd'hui, s'il y a un côté un peu pas, je vais prendre oui, parce que je dois voter. Votazione chiusa. Край на гласуването. Добре, всичко работи. 28 колеги са тук. Добре, отново ще гласуваме да видим какво ще стане. Хайде отново да отворим гласуването. Моля гласувайте за последен път. Гласувайте с за. За бъдещето. Господин Проди няма карта. вотационе. Край на гласуването. Добре, 31 и 6 и колегата 6. колегата Проди, извинявайте. Него ще го броим отделно. Преди да започнем с гласуването, защото след това никога не успявам, искам да ви кажа, че в края на гласуването много моля колегите и всички други в залата да излязат максимално бързо от залата, защото всеки път, като се приключи с гласуването, се губи се губят 7-8 минути за освобождаването на залата. Затова много ви моля, в края на гласуването ще прекъснем за 2 минути. Онези, които искат да излязат, излизат да си говорят отвън, другите остават. Винаги искам да го кажа, но а, не успявам. Преди да започна гласуването по хоризонт, колегата Хибнер поиска дали може доклада да се гласува преди другите, защото той е само с едно гласуване. След това трябва да отиде колегата на друго място и затова помоля да има такова разместване. А ако сте съгласни, моля да гласуваме електронно. Доклада на колегата Ибнер, който е свързан с извинете, Хибнер, конференция на ОНЕ, който ще се преведе през 2013 относно измененията на климата. КОП-19. Колегата Хибнер. Моля да гласуваме по този доклад. Моля, гласувайте. Емилия Ибнер. Йоланта Емилия Хибнер. КОП-19. за климатичните изменения. Намерихте ли го? Possiamo votare. Можем ли да гласуваме? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Добре. 37 за, 5 въздържали се. Поздравявам колегата Хибнер. Сега гласуваме по доклада Краусман. Той, имате думата. Ja, äh, ich darf Herrn Kreuzmann vertreten und äh, er möchte noch eine Erklärung dazu vorlesen lassen, damit er... Да, замествам господин Кройцман. Трябва да ви дам э, едно обяснение, за да се разбере защо всъщност э, цифрите не са релевантни. Става въпрос за резултата от тристранната среща. Договорихме компромисен текст, но господин Кройцман би искал да се запише в протокола, че настоящият текст трябва да бъде технически приспособен преди да мине на гласуване в пленарно заседание. Всички цифри за бюджета са изразени в постоянни цени, а трябва да бъдат е, преобразувани в е, цени, отчитайки инфл... инфлацията за следващите 7 години. За финансиращите инструменти не става въпрос за постоянни стойности, а за процент от бюджетите. Трябва да се изразят под формата на проценти, а не в абсолютни стойности. Това е техническо приспособяване, защото парламентът и комисията са съгласни, по този въпрос и това отговаря на обичайната процедура. Така че преди гласуване на пленарно заседание секретарията ще внесе необходимите изменения. Благодаря. Тямо. С това пояснение гласуваме по доклада Кройцман. Моля гласувайте. Ротационна chiusa. Край на гласуването. Апетитът хубаво. Un PP di troppo. Един в повече имаме от НП. Някой от а, заместващите членове трябва да си извади картата. 43, един на двама. Приема се. Господин Проди трябва да броим. Мадурел. Мадурел. Моля да гласуваме. По доклада, моля гласувайте. Край на гласуването. Добре, 46 за, 0 против, 0 въздържали се. Отационе Карвалио. Сега по доклада Карвалио. Моля гласувайте. Votazione Край на гласуването. 48 за, 0 против, 0 въздържали се. Приема се. Релационе Елер. Доклада Елер. Моля гласувайте. Вото Кюжа. Край на гласуването. 43 за, 2 против, 1 въздържал се. Приема се. Рапортер Ламберт. Вото... Доклада Ламберт, моля гласувайте. Вото Кюза. Прекратете гласуването. 46 за, 3 против, нито един въздържал се. Приема се. Колегата Матиш не може да присъства, но ние така или иначе ще гласуваме. Моля, гласуваме колегата Матиш. Вото Кюза. Прекратете гласуването. 46 за, 3 против, нито един въздържал се. Приема се. доклада Кройцман. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Пак имаше един повече от НП. Има в един в повече, така че повтаряме гласуването, тъй като има грешка. Моля, гласувайте отново. Край на гласуването. Двадесет за, 24 против, 3 въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към доклада Тротман.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 71, 73 за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76, 77 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 90 за. 90 за. Против. Въздържали се. Приема се. 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. 85 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Едно, 2 и 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Три. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към последната част. А. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Б. Имко. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пет.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 против, въздържали се, приема се. 25 и 38 заедно, за, против, въздържали се, приема се. 27 и 28 заедно, за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. 31 и 32 за, против, Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. 31 и 32. Моля гласувайте. Проверка по 31 и 32. Един в повече от НП и един от социалистите и демократите също един в повече. Социал-демократите един в повече. Добре, сега всичко е наред. Край на гласуването. Двадесет четири за, 25 против. Отхвърля се. 33 за. Против. Отхвърля се. 34 за. Против. Приема се. 35 за. С, из... с устното изменение трябваше да го кажа. За. Против. Приема се. 36 за. Против. Въздържали се. Приема се. 37 за. Против. Приема се. Включително гласуване. Моля, гласувайте. Един в повече от социалистите и демократите. А, сега е наред всичко. за. Браво! alla relazione. Преминаваме към доклада Вълиан. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 37. За против, въздържали се, приема се. Компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. 38. За, против, въздържали се, отхвърля се. 40. Не, 39, извинявайте. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се. Контрол. Моля, да гласувате електронно. Край на гласуването. Един в повече от НП имаме. Край на гласуването. 23 ма за, 26 против, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, приема се.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 отпада. Одобрихме 11. 56 падна. Е, одобрихме 57. И сега 58. 58. Моля гласувайте. 57. Добре, хайде проверка по 57. 57. Моля, гласувайте електронно по 57. Край на гласуването. 21 за, 28 против, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за. Против въздържали се. Приема се. 59 за. Против въздържали се. Приема се. 61 за. Против въздържали се. Отхвърля се. Не. Проверка искате. Добре. По 61 проверка. И така, край на гласуването по 61. 25 за, 25 против. Отхвърля се. 62. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре. Проверка сега по 62 отново. Край на гласуването.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 24 за, 23 против. Приема се. 75 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 76 за, против. Въздържали се. Проверка, защото пак е неясно. 76 и 77 заедно, защото са идентични. Край на гласуването. Един повече от НП и един социалист повече. Един социалист повече. Добре. Край на гласуването. 34 на 15. Приема се. 2 в блок. 88 и 43. За. Против. Задържали се. Отхвърля се. 19. За. Против. Задържали се. Приема се. 79. За. Против. Задържали се. Отхвърля се. 80. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. Едно. Едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 21. За. Против. Въздържали се. Приема се. 22. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23. За. Против. Отхвърля се. Проверка по 23. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. 24 на 26. Отхвърля се. 24-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 25. За. Против.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 Отново един в повече от НП. Добре, край на гласуването. 43 за, 3 въздържали се, 3 против. Приема се. Сега второто електронно гласуване е по законодателната резолюция. Моля, гласувайте по цялата законодателна резолюция. гласуването. 44 за, 3 въздържали се, 3 против. Последното гласуване е по междуинституционните преговори. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 49 за, няма въздържали се, няма против. Приключихме с този доклад. Сега преминаваме към доклада на колегата Тоя. Емендаменто 38. А фаворе. Изменение 38. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 39. За, против, въздържали се, отхвърля се. 40. За, против, въздържали се, приема се. 41 и 42 идентични за, против, въздържали се. Проверка. Нека проверим дали се отхвърля или се приема. Проверка по 41 и 42 заедно. Край на гласуването. 27 за, 21 против.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 проверка по 54. Отхвърля се, правилно. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега 55 за, против, въздържали се. Проверка въпреки всичко по 55. Край на гласуването. 27 за, 21 против. Приема се. 56 за, против. Въздържали се. Приема се. 57 за, против. Въздържали се. Приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Проверка по 58. Да, гласуваме 58. Гласуваме по 58. Край на гласуването. 19 на 27 отхвърля се. Петдесет и 9 отпадна и се гласува по 58. 54 е отхвърлено. А сега гласувахме по 58. 58 è stato 58 е отхвърлено. Сега гласуваме заедно по 60, 61 и 62. Заедно. За, против, въздържали се, приема се. Сега ще гласуваме 60, 61 и 62. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, приема се. И така, проверка по 63. Край на гласуването. 24 за, 25 против, отхвърля се.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 въздържали се, приема се. 73 за, против. Не е ясно. Моля, гласувайте електронно 73. Край на гласуването. Отхвърля се. 74 за, против. Въздържали се, отхвърля се.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 Проверка по 79. Моля, гласувайте. Един социалист повече. 79-то се отхвърля. 80 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, Приема се 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, приема се 80. Проверка по 86. Край на гласуването.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 въздържали се, отхвърля се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 33, 34 и 35 заедно. Повтарям. Трите изменения Трето, 34 и 35 заедно. За. Против. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 за, 30 против, отхвърля се. Изменение 8 за, против, въздържали се. Ще гласуваме отново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 Един социалист в повече. Един в повече. Край на гласуването 37 гласа за, 14 против. Поздравления за докладчика. Доклада се приема. И сега преминаваме към докладът Савела.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 52 да. Гласуваме по изменение 52. За, против, въздържали се, отхвърля се. 55. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6. За, против, въздържали се, приема се. 63. За, против, въздържали се, приема се. 64. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, приема се. 68 изменения за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, Приема се 72 за, против, въздържали се. Приема се 73 за, против, въздържали се. Приема се компромис 8 за, против, въздържали се. Приема се 79 за, против, въздържали се. Приема се Десето за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, 83 и 85 заедно за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се. Девето, девети компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 90 за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, приема се. 93 за, против, въздържали се, приема се. 90... Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 101. Моля, гласувайте. Електронно гласуване по 101. Край на гласуването. 21 за, 23 против. Отхвърля се. 102 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка по 102.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 Приема се. Проверка по 113. Край на гласуването. 24 за, 23 против. Приема се. 114. Не. Извинявайте. 114 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, приема се. 116 за, против. Какво има? Искате проверка по 115. Добре, проверяваме 115. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 36 за, 10 против, приема се. 116 за, против, въздържали се, отхвърля се. 117 за, против, въздържали се, приема. Отхвърля се 118 за, против, въздържали се, отхвърля се. Заедно 119, 120 и 121 за, против, въздържали се, приема се. 13 изменение за,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 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се. Проверка по 127. Край на гласуването. 23 за, 24 против, отхвърля се. 14. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 и 130 заедно за, против, приема се. 132 за, против. Не, ще проверим. Гласуваме по 132. Край на гласуването. 41 за, 2 против, приема се. 133 за,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 16. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. 19. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка по 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 23 за. Приема се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 21 на 6, отхвърля се. Второ за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се.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 А не, проверка по 43. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 23 на 24 отхвърля се. Окончателното гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Прие се доклада. Allora, questo approvato, 42 a favore, 2 contrari. Докладът е прият. Поздравления за докладчика. Докладът на Бутикофер. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Господин Ерлев, ние гласувахме по Хоризонт 2020. Никой от инициативите на парламента не е отразена в бюджета на съвета. Сега не е момента да спираме процеса тук в комисията ИТРИ, но трябва да имаме предвид, е, че съветът е, не е заложил това в бюджета изобщо. Преди пленарното гласуване трябва да проведем консултации с е, останалите европейски институции, за да бъде отразени тези искани. Иначе ще излезе, че е било безмислено всичко, което сме правили през последните 4 години. Благодаря, господин Ерлер. Моля, гласувайте. Това е окончателното гласуване по доклада на Бютикофер. Прекратете гласуването. 42 гласа за. 4 въздържали се, няма никой против. Поздравления за господин Бутикофер. Докладът се приема. С това приключваме гласуването. Искам да благодаря на всички колеги за присъствието. Ще оставим няколко минути за онези, които искат да напуснат залата и господин Оди да се готви за своя доклад.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 mieux de l'attendre ou non Non, non, non, vous commencez. Hein. Dando subito la parola al collega Odi. Да, колегата на господин Оди, докладчик по становище по доклада за технологическа и промишлена база на европейската отбрана. Благодаря, госпожо председател. Искам да напомня накратко контекста на тази тема. Председателя Ван Румпой реши да е, свика изключителен съвет средата на декември месец, за да може да поиска насоки от държавните правителствени глави в областта на сигурността и отбраната. В този контекст е, Комисията по външните работи и съответната подкомисия подготвиха доклад. Аз им благодаря. Те приеха и нашата комисия възоснова на член 50 да сътрудничи по промишлените аспекти. Всъщност това, което разглеждаме в това становище, е основно а, е, свързано с промишлените аспекти, с научно-изследователската е, работа и малко по-слабо с енергетиката. Вече имахме умяна на мнения по доклада. Сега се разглеждат измененията. Имаше малко по-малко от стотина изменения. Благодаря на докладчиците от останалите политически групи, госпожа Дерек, господин Сеновски, Бутикофер, Милослав Флансдорф, които проследиха внимателно тематиката, събрахме се няколко пъти. Искам да благодаря на останалите парламентаристи, които внесоха изменения. Предложенията се основават на фактическото е, разглеждане на ситуацията, а именно спадането на бюджета за отбрана от страна на държавите членки. Явно е настъпил момента да се реши дали не трябва за защитата на европейските граждани да обединим някои неща, да преразгледаме е, функционирането на пазара на отбраната, за да избегнем е, фрагментацията му и изобщо да имаме е, един помишлен пазар на европейската отбрана. Комисията излезе с отлично съобщение. Отново искам да приветствам това съобщение. Това е сериозен принос към целия дебат. Сега, във връзка с внесените изменения, изменения от страна на докладчиците на различните политически групи, но повтарям, че благодаря на останалите депутати. Има отлични идеи в тях, искам да ги подкрепя. Имаме също така възможности да съставим компромисни изменения. Ще направя такива предложения пред останалите работни групи на заседание следващата седмица. По параграф първи, например, се обяснява, че в, в тази динамика на Европейския съюз трябва не само да се обединим, но и да се организираме, за да можем да се намесваме на международната сцена и трябва да използваме и технологичните познания, защото чисто технологичните и научни аспекти са много важни, включително и тези, които са на най-съвременно равнище. Има различни редакции в тази посока и мисля, че ще можем да намерим компромисно изменение. Не виждам във всички изменения, така или иначе поставяне под въпрос на самия анализ на общия анализ. По параграф 3 за фрагментацията на пазара колегата Вебер предлага просто да се присъедини текста към параграф 4. Мисля, че и тук можем да намерим е, съгласие. И накрая по параграф 11 за сътрудничеството и обединяването за засилената роля на е, Европейската агенция за отбраната. Всички съзнаваме, че не се използват достатъчно възможностите и, и че тя е наистина е, възможност за координация на нашите правителства за провеждане на малко по-силна координирана политика. Ще очакваме, разбира се, това, което ще ни кажат е, държавните правителствени глави и техните насоки. Няма да видите, каза го вече на докладчиците в Сянка, в е, този доклад финансовите аспекти. Ще ви го кажа съвсем честно. Ние е, всички заедно решихме да поемем отговорността да не говорим за пари. Защо? Посъветвах е, Микаел Галер и той да не го прави. Защото финансовите теми в края на мандата са толкова сложни, е, гласувахме току-що Хоризонт 2020. Е, Господин Галер каза, че наистина се справо, че съвета не се държи достатъчно добре с нас, но това не е тема на днешния дебат, така че ние изобщо пожелахме да не засягаме финансовите аспекти. Предложението, което правим и което не е писменно, е политическите формации да обсъдят този въпрос и всичко това да се препрати към дебата в рамките на изборите през 2014 година. И тъй като има клауза за бюджетно преразглеждане през 2016 година, ще можем да използваме тази клауза през 2016. Ако изборите покажат, че гражданите и народите са съгласни да вървим по предложената посока в следствие на резолюциите на нашия парламент или на решенията на държавните правителствени глави и на предложенията на комисията, тогава вече ще може да се преразгледат бюджетните въпроси. Но не пожелахме, направихме съвсем съзнателно. Исках да го разберете добре. Господин Дерек предложи изменение 51. Там има оригинална идея за създаване на институт за отбрана и сигурност в рамките на съвместния център за изследвания. Мисля, че това е добра идея. Ако погледнем европейската ни история, уви историята ни е изпълнена с всякакви войни. Граждански, военни, религиозни. Установява се, че народите наистина напредват в технологично технологично, точно когато има войни. И трябва да задълбочим този въпрос, за да можем да напредваме включително и в мирни периоди. Така че един такъв е, център, който ще се занимава с най-съвременните аспекти на технологията, наистина може би заслужава да се задълбочи, да се обсъди между нас. И накрая, по крайния параграф, става въпрос за препоръката към съвета – Европейския съвет, ние още веднъж ще кажа, се обръщаме към съвета, а не към комисията. Там усетих, че съществува консенсус. Искаме от държавните правителствени глави да дадат политическа подкрепа на най-високо равнище, възоснова на технологическата и индустриална база на европейската отбрана. Още веднъж искам да благодаря на всички, които ми помагат. Госпожа Кроле от бюрото, както и всички други служители, които ми помагат да работя по това досие и разбира се ще очаквам с е, удоволствие перспективата за съставянето на измененията. Благодаря. Благодаря, господин Оди, за вашето встъпително изказване. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Първо господин Герек, госпожа Валиан и господин Проди. Ако има и други желаящи, моля да заявят това. Благодаря. Напълно съм съгласен с господин Оди и неговите препоръки. Подкрепям неговите изменения. Когато говорим по този въпрос, не мисля, че ще има разногласие между политическите групи. Европейската съюз се е превърнал в нещо като музей твърде дълго време. Отбраната е под шапката на САЩ. Знаем, че напоследък САЩ променя своя профил и се преориентира повече към далечния изток Европа не може да остане беззащитна, ако искаме да живеем в мир. За целта е необходимо да имаме добре подготвена отбрана, модерна, иновативна, като отчита всички нови технологии, които са разработени. Трябва да променим военното си оборудване в този смисъл. Винаги има риск, особено във времена на кризи, да се съкръщават военните бюджети, както направиха много държави членки. Моята страна, Полша, до сега харчеше 2% от БВП за отбрана, което е значителна сума и мисля, че трябва да остане така и трябва да бъде така и в други държави членки. Но дори моята страна реши да съкрати този бюджет поради общите бюджетни проблеми, които изпитва. Аз не считам, че това е добро решение, че това е добра стъпка. Отбранителната индустрия в Полша, според мен, трябва да се модернизира ние очакваме да видим все още тази модернизация. Предложенията, които сме направили, например, предложението за хармонизиране на отбранителната индустрия в Европейския съюз, За сега няма решение по тях, няма одобрение, но подобни предложения могат да доведат е, до нови синергии, особено когато е, става дума за такива действия, като въвеждането на общи е, норми, което няма да ни струва скъпо, въвеждането на общи типове, военно оборудване, с което разполагаме или когато говорим но когато говорим за уеднаквяване на нормите, нещата не изглеждат много добре. Когато имахме проблеми в Ливия, знаете, че бяха използвани много добри е, шведски самолети. Когато обаче трябваше да се върнат е, обратно, се оказа, че не могат да бъдат заредени защото няма подходящо гориво за тях. Също се отнася и до оръжията. Техният калибър трябва да бъде относително уеднаквен, за да можем да си помагаме взаимно, ако настъпи такъв момент. Господин Оди посочва, че е необходимо да се създаде нещо като съвместен научно-изследователски център в областта на отбраната, който да обхваща целия Европейския съюз и този институт да работи по разработването на нови технологии. Този институт може също да работи и, по въпросите за противоракетния щит. Читам, че ще можем да се защитим по този начин. Следва да отчитаме също и космическото измерение, защото някои ракети могат да бъдат изстреляни, ако се вземат безотговорни решения. Когато разглеждаме подобни сценарии, след да имаме предвид, например, че Северна Корея разполага с такива ракети и може да ги изстрелва срещу САЩ или други части на света. И нашите министри на отбраната трябва да обсъдят и тези измерения. В заключение считам, че това становище трябва да послужи, послужи а, и като сигнал на министрите и господин Ван Румпой, когато проведат следващата си среща, защото тук се съдържат някои нови идеи за тях. Би било чудесно, ако можем да получим предложенията за изменение на всички езици. Председателят, секретарията се отбеляза вашето искане. Госпожа Валиан. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за неговия много добър доклад. От името на групата АЛДЕ, аз вече съм се обявила за съвносител по някои от тези изменения. Читам, че като цяло становището е балансирано, отчитат се промишлените нужди, спецификите на този отрасъл. Поставя се акцент върху стратегическите аспекти, засилване на сътрудничеството, обмен на ноу-хау с нашите партньори. Освен това, настояваме за повече взаимна прозрачност при планирането на отбраната, за да се избегне дублиране на усилията и на разходите от една страна и от друга страна, за да можем да се справим с общите предизвикателства в областта на отбраната. Ние сме за хармонизиране на правилата и стандартите, тъй като това ще отвори вътрешния пазар за повече конкуренция в този доста труден отрасъл. Съгласни сме с докладчика относно потенциала за двойна употреба на технологиите и изделията в областта на отбраната. Считаме също, че увеличаването на инвестициите в тези сфери в бързо развиващите се економики изисква в още по-голяма степен подобряване на нашата технологична база. Надявам се, че с внесените изменения ние ще можем да представим един добър текст за разглеждане в съвета. Благодаря, господин Проди има думата. Искам да благодаря на първо място на колегата Оди за неговия доклад Аз обаче съм неудовлетворен. Не от доклада, разбира се, а от ситуацията съм неудовлетворен. Искам да си кажем нещата в очите. Не може да се крием а, за думите. Не можем да говорим за, за отбрана и за отбранителна промишленост, без да имаме обща политика за отбрана. Примерът е с Airbus, например. Намери се едно предприятие, което е конкурентно в световен мащаб. Обаче, какво се случи? За момента не е намерено решение, защото не е ясно каква ще е задачата на въоръжените сили в този момент. Има групи от национален, които защитават национални интереси, и които са против каквато и да е еволюция а, в този смисъл. Държавите членки имат милион и 200 хиляди военни в униформа. Ние имаме 2 милиона. Голяма разлика, както виждате. Ето това са съществените въпроси. И Наистина трябва да проучим точно тези въпроси, защото трябва да намерим обща политика или трябва да спрем да говорим за обща индустрия от отбранителен характер. Накрая искам да подчертая следното. Има предмети с двойна употреба, и в гражданския живот, и в а, военната индустрия. И това също трябва да се развива, защото това ще ни даде възможност за конкурентоспособност на гражданско ниво. Хубаво е да има еволюция от типа Airbus. Това трябва да се проучи евентуално. и да бъде подкрепено, или да бъде развито. Искам само също да подчертая още нещо. В момента има голямо предизвикателство пред отбраната. Тя идва от кибер... кибервойните. Това не бива да бъде забравено. това е най-голямото предизвикателство пред нас. Войните, според мен, ще започват вече в този план. С много по-малко разходи може да нанесеш много повече вреди и щети, ако го сравним с конвенционалните оръжия. Това не бива да бъде забравено за нашата сигурност. Благодаря. Much, uh, Благодаря, господин Проди. Аз сега председател съм, иначе бих влязъл в дебат с вас по някои въпроси. Но съм съгласен с това, което казахте за кибервойната. Не виждам други желаящи да се изкажат. Искам тогава да дам думата на госпожа Хюбер от Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Госпожа Кайзелър е, е на път. Може би до 5 минути ще дойде. Благодаря. Um, um, Искам да благодаря на комисията за това дълго изказване. Господин Оди, искате ли да се изкажете в заключение. Благодаря, господин председателю. Бързате. Председателството е много добре, нашата комисия. Бих искал да благодаря на изказалите се колеги. Уважаеми колега Герек, прав сте. Няма да стигна до там, да кажа, че Европейския съюз е музей, защото все пак има държави членки, които разполагат с възможности за военна интервенция и които са уважавани и които са ефективни. При все това, това, което е много безпокояващо за народите, е, е развитието на нещата и в частност факта, че бюджетът за отбрана в държави, които разполагат с скъпа армия, зависят наистина от бюджетните приспособявания и един ден наистина има риск на територията на Европа да не разполагаме с армия, която да защити поне територията на Европа. Това е задължение по договорите. Вярно е, че тенденцията е обезпокоителна и вероятно и за това именно председателя на Европейския съвет помоли държавните правителствени глави да се изкажат по този въпрос Напълно сте прав, колега Герек, е, че моментът е дошъл да си зададем въпроса за нашата независимост. Не искам да се връщам на историите за шпиониране, е, която сериозно ни разтревожи от е, историята за шпиониране от страна на САЩ, но в публичните заседания трябва да кажем, че, например, проект като Галилей наистина е нещо много добро крайна сметка парламента именно спаси е, този е, огромен проект. Това ни струваше около 30 на сателити. Сега имаме сигнал, който е независим от сигнала на САЩ. И тогава ни се каза, представете си, че има някаква военна катастрофа и че американците спрат сигнала. Какво ще правим? Сега вече ние ще имаме, ние европейци, наш сигнал сигнал, който е по-съвременен от GPS-а и съответно по-добър. Спомням си също така и реч на е, заместник президента на САЩ. Той дойде при нас и ни каза, нашата администрация ще бъде много различна от предишната администрация. Трябва да знаете, че ние, американците, вече няма да можем да правим всичко, да вършим всичко. Вие, европейци, имате международна роля, но трябва да се заемете първо с е, вашите съседи. Е, Вярно е, че за защитата на мира, на сигурността и благополучието на народите трябва наистина да се замислим по тези въпроси и в частност върху промишлеността и е, науката. Госпожо Валиан, благодаря ви за подкрепата. Благодаря ви за измененията. Има сюжети, свързани с конкуренцията. За тях трябва да поговорим, защото има подкрепа от страна на социалистите по факта, че в отбранителната промишленост има а, конкуренция и трябва да видим как ще е, намерим компромис. Но най-общо бих искал да ви благодаря за подкрепата. Уважаеми колега Проди, мисля, че сте прав. Днешното положение не е удовлетворително. Но, за да извиня държавите членки, нека кажа, че военните въпроси са въпроси свързани с националния суверенитет. Ние в момента изграждаме Европа и това, което се случва, а именно подготвителните стъпки, а именно комисията с съвета на комисарите, съответно държавните правителствени глави през декември, гражданите по време на изборната кампания през 2014. Цялата тази поредица от моменти трябва да води континента до повече обединяване, организация, за да можем заедно да разгледаме въпроса дали да или не по въпросите за отбраната и именно промишленост и наука, искаме да правим нещо заедно. Например, има договор, който е много важен за военното сътрудничество и научните изследвания съвместно между Великобритания и Франция. Този проект беше от предишното правителство, аз го подкрепих и сега се обърнах към социалистите и ги питах какво мислят по този договор. Те казаха да, продължаваме, това е много добро средство, трябва да си сътрудничим, защото вече не разполагаме с достатъчно средства, за да се справяме сами. Така че виждаме, че тук или там има добри практики в един момент трябва наистина да имаме такъв дебат. Това не означава, че ние сме против американците или нещо подобно. Просто е дошъл момента да се защитим и да огледаме какво е възможно да свършим заедно, за да обединим публичните разходи в рамките на ефективността и за да защитим ценностите си. Първата ни ценност е мира. Имаме Нобелова награда за мир. Но за да имаме мир, за съжаление, новините ни го показват, за да имаме мир, трябва да знаем да водим война така че ето всичко това е пред нас и сега политическите групи трябва да отговорят на тези въпроси. И за това аз усещам, че ще намерим консенсус във вашите изменения, във вашите изказвания, във всеки случай поне по аспектите свързани с промишлената база и с научно-техническите аспекти. Може би бях малко дълъг, надявах се, че през това време представителя на комисията ще дойде и не знам какво вие, господин председател, ще решите. Можем да продължим. Аз опитах да заключа. Uh, да, ние не искаме да ви насърчаваме да говорите дълго. Можем да прекратим до тук. Дискусията беше изключително интересна. Искам да ви благодаря за участието. Искам да напомня на всички, че гласуването по вашия доклад в комисията ще бъде на 7 октомври в Страсбург. Там ще имаме дълго, приятно заседание в понеделник през нощта. Това е следващото ни заседание. По точка разни искам да ви напомня, че предстои съвместно заседание на нашата комисия и нашите добри приятели от Комисията по околната среда днес след обед от 3 часа за рамката в областта на климата и енергетиката за 2030 година. Изчерпахме дневния ред. Затова обявявам заседанието за закрито и се надявам да се видим отново на следващото ни заседание. Благодаря.